Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf... Добро утро, уважаеми колеги. Добре дошли на редовното заседание на нашата комисия по бюджетен контрол. Дневният ред за днес е доста натоварен. Колегата Ортис поиска да променим реда на гласуването той би искал неговия, нения доклад, извинете, да бъде гласуван най-напред, тъй като трябва да хване самолета си малко по-късно. Така че ви предлагам да променим реда на гласуването и да гласуваме първо по нейния доклад. Нашето заседание се излъчва в интернет. То е публично. И за нас е удоволствие да имаме пълен езиков режим. В рамките на ротацията на сътрудниците имаме нов сътрудник в секретарията Филип Гоц. Сега той е част от екипа на секретарията. Добре е дошъл сред нас. Вече имахме удоволствието да работим с вас, но исках да обърна внимание и на колегите за вашето присъединяване към екипа. Следващата точка от дневния ред се отнася до защитата на финансовите интереси на общностите, борбата срещу измамите и годишния доклад за 2011 година. Темата е изключително важна с оглед и на настоящия контекст, така че бих искал да приветствам с добре дошъл комисаря Шемета. Бихме искали да чуем представянето на доклада, да чуем също така и комисаря, след което ще чуем господин Кеслер – като по този начин ще протече и нашата дискусия. Добре е дошъл, господин комисар, сред нас. Както винаги, за нас е удоволствие да ви приемем сред нас, защото вие приемате несериозно днешната тема. Бихме искали да засилим работата на всички онези, които изпълняват задачата, която и ние, ние сме се заели. Благодаря. Дами и господа, за втори път през последните два месеца имам удоволствието да обсъдя с вас нашите политики, които имат за цел предотвратяване, засичане и борба с измамите с европейски фондове. Бих искал да ви представя общата ситуация, така както тя бе представена през 2011 година. За тази цел Бих искал да ви представя годишния доклад на комисията за 2011 година във връзка с защитата на финансовите интереси на Съюза и борбата с измамите, която се базира на член 325 от договора. Всяка година доклада дава статистически преглед на всички нередности, които държавите членки са докладвали на комисията. Има обаче две основни различия в сравнение с докладите, които сте виждали през предишните години. На първо място, сега има ясно разграничение между нередностите, които са докладвани като свързани с измама и тези, които са, свързани, които са докладвани като не свързани с измама. В доклада се уточнява, че а, това означава, че нередностите, които са докладвани като свързани с измама, трябва да бъдат считани за измама. На второ място, доклада от 2011 хармонизира информацията относно възстановяването на неправомерно извършени плащания, като се вземат предвид европейските консолидирани годишни сметки. По този начин се предотвратяват трудностите във връзка с съчетаването на информацията, която се публикува в доклада за борба с измамите, с тези в бележка 6 от годишните сметки. Тези две подобрения се дължат и на вашите коментари, които съм получавал преди и които напълно споделям. Надявам се, че с тази годишния доклад ще а, имаме изключителна полза. Що се отнася до предишните искания на Европейския парламент, бих искал да кажа, че доклада от 2011 година, също както предишните доклади, включва специална допълнителна информация на специфична тема. Тя се отнася до контрола върху борбата с нередностите и измамите в областта на политиката на сближаване. И накрая резолюцията на парламента, която излезе през 2011 година, също ни даде полезни насоки. Тези насоки бяха взети предвид в нашия доклад и те бяха стрикно следвани. Доклада се допълва от 4 работни документа, включително и един нов такъв. Приноса на държавите членки във връзка с привеждането в изпълнение на член 325, последваща оценка на препоръките от предишните доклади, статистическа оценка на нередностите докладвани през 2011 година, и нов документ във връзка с методологията по отношение на статистическата оценка на докладваните нередности през 2011 година. Сега по същество. Бих искал да подчертая три положителни новости, които произлизат от доклада от 2011 година. На първо място виждаме, че управлението и контрола бяха подобрени. Това се отразява с общото намаляване през 2011 година на броя на докладвани нередности. Това намаляване се дължи също и на други фактори, които ще ви обясня след малко. Част обаче от тези подобрения се дължат на подобряването на системите за контрол, както и инструментите за контрол, Нещо, което беше признато и от Сметната палата в скорошния и доклад. На второ място. От тази годишния доклад можем да видим, че възстановяванията на средства са се повишили през 2011 година. И на трето място, редици а, инициативи в областта на различни политики, политики бяха лансирани от комисията, за да се засили борбата с измамите. Сега нека се спра на всек, всяка една от тези три точки – подред. Доклада показва, че броя на нередностите, свързани с измами, са намалели с 35% в сравнение с 2010 година. финансовото отражение на измамите се оценява на около 37%, като тази година той наброява 404 милиона евро. Броя на нередностите, които не са докладвани като измами, също са намалели с 17%. Влиянието на тези нередности, които не са докладвани като измами, е намаляло с 6%, т.е. стигнало 1,5 милиарда евро. Разбира се, съвсем не твърдя, че тези впечатлителни промени се дължат на подобреното управление на фондовете. Но Бих казал, че част от това намаление беше очаквано и дори беше предвидено в доклада ни от 2010 година. Имам предвид тази част, която се отнася до цикличното естество на някои програми. Това се отнася в частност на политиката в област на сближаване, където е, имаме най значително намаляване на редностите, докладвани като измами намаляване с около 45%. Имаме също така значително подобряване на ситуацията като цяло. Както вече казах, това подобрение може да бъде, това добро подобрение може да бъде отдадено на по-добрата система за контрол. По отношение на възстановяването на неправомерно оплатените средства, бих искал да ви напомня, че в този доклад сме променили методологията в сравнение с предишните години и сме хармонизирали цифрите, с тези, които се използват в европейските годишни доклади. Това се отнася и до е, прилагането на финансовите корекции, както и възстановяването на средства, които се приемат от комисията. Все пак тази ситуация трябва да бъде сравнена с миналата година и в това отношение нашите служби изчислиха а, информацията, като я сравнихме с 2010 година, използвайки нова методология. Резултатите показаха, че контекстът е доста положителен. Що се отнася до разходите, имаме възстановявания, които варират от 77% за земеделския сектор до 92% за разходите, които директно се управляват от комисията, както и 93% за политиката на сближаване. Имаме доста завишени а, суми, които са по-високи от тези от 2010 година, въпреки че имаме намаляване на броя на, възта, на събиранията на вземания за сектора на земеделието. Това повишено ниво на събиране на вземанията може да бъде е, открито също така в рамките на политиката на сближаване заради е, приключването на програмния период 2000-2006 година. Що се отнася до приходите, тук също имаме подобрение с оглед на традиционните собствени ресурси, които се подобриха от 46% през 2010 до 52% през 2011. Около 92% от така наречените дългове в рамките на традиционните собствени ресурси, които бяха установени за дадена година, сега бяха събрани без никакви проблеми в рамките на разумен срок. Това означава, че те бяха събрани в рамките на 3 години от тяхното установяване. В някои случаи имаме трудности, но това са случаите, в които имаме подозрения за измама. Поради тази причина много често има доста дълги процедури във връзка с криминалните измами, което забави процедурите по събиране. Нека сега се <clears throat> видим какви са новите политики за засилване на борбата срещу измамите през 2011 година. През март 2011 година комисията прие а, из, изменено предложение за реформа на ОЛАФ и вие се произнесахте по а, внесените промени. През юни 2011 година комисията прие нова стратегия за борба с измамите, така наречената система СУН, а, чиято цел е да се усъвършенства методите за откриване и превенция на измамите от страна на службите на Европейската е, комисия. Комисията също така прие и становище за защита на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателно право и административни разследвания и директива на същата тема през юли 2012 година. През 2013 година комисията ще подготви двогодишния доклад за борба с корупцията. През декември 2011 година комисията внесе три предложения за директиви за усъвременяване правилата на, за обществените поръчки, за борба с, съмнителните бизнес практики и за налагане на повече прозрачност. Същевременно комисията прие и становище и съобщение за бъдещето на ДДС. В е, доклада по член 325 се посочват мерките предприяти от държавите членки всяка година в е, борбата за защита финансовите интереси на е, Европейския съюз и по-специално за измамите в областта на кохезионната политика. В този доклад са включени информации, проистичащи от разследвания и административните и правни мерки и стратегии, които се прилагат от държавите членки. През 2011 година в този доклад, който ви представям в момента, бе отбелязано, че държавите членки са се е, позовали и са взели предвид е, препоръките, които са им направени и отправени към тях в доклада от 2010 година. Това е, е и по-специално в областта на възстановяването на средства, които са били неправомерно а, изплатени. Но а, странни са все пак е, не разликите при докладването от различните държи членки, страни членки. Например, е, Франция не е докладвала за нито една нередност в кохезионната политика през 2011 година. Комисията е предприела двустранни е, мерки за установяване на реалната ситуация. Дами и господа, мисля, че можем да кажем, че 2011 година отбеляза през 2011 година отбелязахме голям успех, като подобен успех се отбелязва и от комисията, и от държавите членки, но в никакъв случай не трябва да бъдем е, доволни от постигнатото, е, защото в много държави членки все още е, има проблеми относно малкия, най-вече малкия брой на е, докладваните случаи на измама. А, според направения анализ, ние трябва да продължиме по пътя на напредъка и да се справиме с всички последици, проистичащи и от настоящата криза. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще отговоря на всички въпроси, които ще ми зададете. Благодаря, господин комисар. Благодаря и давам думата на нашия докладчик, господин Дерек Вон. That... Благодаря, господин председател. В уводните думи вие изтъкнахте колко важна е тази тема. Смятам, че темата наистина е много важна. Тя е важна за Европейския парламент, но освен това, предвид на трудните економически времена, е особено важна за целия Европейски съюз. Първа дискусия по темата провеждаме днес и искам да приветствам комисара и да му благодаря е, за представенето на доклада днес. А, като начало искаме да припомним някои от цифрите, за които вече говори е, господин а, комисара, 5 спадане на случаите на измами 37%, като финансово измерение – в сравнение с 2010 година. Това трябва да бъде приветствано. Част от добрите резултати, както каза господин комисар, се дължат на по-доброто управление, но освен това 2010 година много от данните които се отнасяха за период 2006 насам, не бяха отразени, тъй като програмите свършваха към 2010 и тогава тези данни ще се отразят на 2011 година. Може би част от намалените случаи и изобщо намалените стойности се дължат именно на това говорите за възстановяването на неправилно разплатените средства, с изключение на земеделието. Има а, добри резултати и трябва да а, се поздравим за това. А, има разграничение, както изтъкнахте, между нередности, които са свързани с измами и такива, които не са. Това е, е във връзка с, с, с доклада на Сметната палата. Там а, на много места се казва, че не е много ясно разграничено кое се дължи на грешка и кое не. И вие а, давате такава а, дефиниция днес. В много държави членки има а, затруднения. Вие обяснихте, защото държавите членки използват различни методи, и затова някои държави отчитат по-низки стойности на нередности, а други по-високи до някъде има право да тази практика държавите членки да имат право да прилагат различни а, методики, но все пак трябва да се разгледат и националните системи, да види къде може да се а, направят някои подобрения, а там където такива системи не са на, изцяло приложени, това да бъде направено. От вашето изказване, господин Шемета, и от предните доклади става ясно, че в голяма степен успеха на мерките за борба с измамите зависят от усилията на държавите членки по отношение на конкретното им прилагане. И се надяваме, да, а, това да е полезно на държавите членки също, защото те така ще получат по правна картина на ставащото, както и по отношение на проектите, по които има неправомерно разплатени средства. А, вие също така побръщате внимание на това, че в някои случаи не се докладва изцяло а, наличието на е, установ... или установяването на такива нередности и там, където има успехи, пък това може да се прилага и в други държави, като пример за добра практика. Освен това, а що се отнася до мерките, които вече са въведени, като например 6-месечното превеждане на средства вече започва да дава резултати според вас. Освен това, говорите и за системата за управление, информационната система за управление и как тя е приложена в държавите членки. Последно, очевидно е много важно и за държавите членки, и за Съюза, колко пари от неправилно разплатените се възстановяват. Вие дадахте цифри 92%, 73% все още има някои затруднения. Бихте ли ни насочили как може да се подобри ситуацията, защото вие казахте, Необходимо е да има пра, а, изготвяне на стратегии и планове за действие, да, но всъщност а, не се прилага достатъчна степен конкретни твърди мерки. Може би в тази посока още да ни разкажете а, някои неща, какво се прави и според вас какво трябва да се прави. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Гресле. А, да. Човек а, не бива да вярва на статистически данни, освен ако сам не ги е набудил а, както му се иска. И така, вие ми казвате, че системата действа. Аз съм притеснена, защото а, има увеличение на докладваните грешки. А, комисията се радва, че ги е уловила системата. Ако има по-малко грешки, тогава комисията пак е доволна и се казва, ето, ние имаме по-добри правила. А Франция се притеснява, че няма никакви отчетени нередности. аз, има и други държави, които не са отчели никакви а, а нередности. Вие е, в комисията какво правите в това отношение? Германия, Испания, Обединеното кралство са били помолени при предния доклад е, да коментират е, данните за тях, но все още те не са отговорили и това го казвате в доклада. И междувременно, тъй като 2011 година пак продължава този проблем от същите държави и ако няма докладване или то не е достатъчно, какво ще се направи? Няма предложение за следващата многогодишна финансова рамка. Това е първия въпрос. Второ, по процента за събираемостта. Има държави членки, това е непрекъснато проблем, като Италия, например. В Италия а, има 40, освяване 43%, т.е. събираемост 43%. А, почти половината. Значи Италия винаги оглавява тази таблица за събираемост на неправилно разплатени а, изплатени средства. Какво правите по този въпрос? Какъв е ефекта на финансовата криза върху процента на събираемост? Какво може да очакваме да си съберем от Гърция, Испания и други, които имат затруднения, когато погледна данните за събираемост на държавните вземания, на които дават самите държави членки, още там се вижда, че има значителни проблеми. Тоест, как се отразява финансовата криза на процента на събираемостта. Може да ми отговорите на този въпрос писменно, но ако нямате сега данни. А и, е, аз а, ще ви похваля малко, защото ние тук в бюджетен контрол не обичаме много да хвалим. Трябва да кажа, че вие с госпожа Рединг постигнахте похвални успехи за обединяването на трите законодателни акта, насочени към наказателното преследване. Това е един огромен скок за, в посока успешна борба срещу злоупотребите с европейски средства. И ние ще подкрепваме вашите инициативи в тази посока. Благодаря. Господин Силакакис. Uh, uh, Господин комисар. Господин комисар, бих искал първо да кажа и да похвала комисията за това, че е отбелязала напредък в борбата срещу измамите и нередностите спрямо финансовите интереси на Европейския съюз. Но не можем да обаче да твърдиме, че е постигнат наистина голям напредък. Нека ви дава един пример в областта на митническия контрол митническите проверки резултатите не са чак толкова впечатляващи. А, когато се задава въпроса на а, гражданите, дали примерно са, а, са дали а, някакви подкупи на представители на администрацията и така нататък. 600 хиляди отговарят, че са дали някакъв, макар и древен подкуп. 600 хиляди души. Значи това са 600 хиляди домакинства, които на практика е, заявяват, е, че са, предо... че са дали подкуп на е, представител на митническите власти. Е, това са резултати, е, публикувани от Transparency International за 2011 година дали пък тези е, изследвания са, не са точни, дали пък хората са, са, са, се самообвиняват, че, е, е, че дават е, подкупи. Представете си какво става всъщност в действителност. И отвъд тези цифри. А когато споменавате че държави като Франция и дори много по-малки като Малта не докладват за нередности, докладвани като измами. Аз просто се питам дали пък а, хората са се променили, дали менталитета са се променили или просто хората са различни в някои държави членки, по-различни отколкото в други. Или може би имат, има някакви защитни механизми. Така че, колкото до Олаф, виждам, че за 2011 година Олаф е провел 72 разследвания. Около 90% са по информация, която им е била предоставена. Тоест няма разследване, което да е било а, проведено по инициатива на Олаф в а, областта на корупцията. Така, значи всъщност какво прави Олаф? Олаф разследва отделни а, случаи, които са за дребни суми, но понеже никой не им съобщава за големи суми, за големи скандали, просто Олаф не води разследване и там просто се мъл- мълчи се. Мълчи се, защото всъщност парите се разпределят между е, различните лица по веригата. Това е, това е в действителност нашата политика за а, борба с а, измамите. Така че от, от, от една страна аз наистина поздравявам комисията за това, което прави, но измамите в а, а, държавите членки не са а, престанали. Просто трябва тази борба да има, да бъде много по-широкомащабна, много по-ефективна, за да можем наистина да защитим финансовите интереси на Европейския съюз. Защото в, в южната част на Европа хората мразат у нези, които а, крадат е, парите е, на Европейския съюз, а северните страни не искат повече да плащат, защото смятат, че е, южните страни са онези, които поглъщат тези средства. Така че трябва онези, които биха посегнали към средства на Европейския съюз да се замислят, да помислят дълго дали да го направят предвид санкциите, които сега Следващият имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички ние в тази сграда бихме искали е, средствата да се разходват по достоен начин. Бих искал да чуя вашия анализ по и вашето мислене за тези, които издават тези измами. Знаем какви са проблемите в тези области. Те съществуват и във всички институции. Господин Кеслер в текста тук казва, че е имало намаляване на а, информацията, която идва от източници от публичния сектор. Но има увеличение на информацията, която се подава от частния сектор. И бих искал да попитам защо. Аз поне считам, че всеки толкова се страхува за работата си, че не смее да каже нищо. Това се отнася и до европейските институции, защото, както знаете, това е златната клетка. Т.е. ако кажете каквото и да е, ще ви изхвърлят. защото а, това се отнася и до финансовите ресурси и така нататък, и а, работата ви зависи от това. Един по-общ въпрос. Аз съм работил в публичния сектор и знам, че е трудно да критикувате началника си, ако нещата не се случват по начина по който трябва да се случват. Но бих искал да чуя вашето мнение. Много е лесно да кажете, ето имаме намаляване и така нататък. Мисля, че нещата са свързани с нещо друго. свържени с, също така с въпроса на господин Скилакакис. Благодаря, господин Гайер. Ähm, Благодаря, господин председател. Господин комисар, радвам се, че в доклада са включени добри новини Но същевременно съм също така загрижен, както и госпожа Гресле, и споделям проблемите, които тя изложи. Аз се занимавам с ветроходство и в открито море човек разбира какво означава от една страна а, да набираш скорост и от друга страна да бъдеш да бъдеш спрян от едно течение, което в един момент може да потопи платноходката. Нали, вър... плавате си с е, вят, вятъра, носи платноходката и в един момент на срещното течение по... излиза и а, е, платноходката се завърта на едно място и не напредва. А, така че същото и с тази борба. Как, от е, къде можем да получим надежни данни за е, размера на измамите и нередностите? Е, ние вярваме на държавите членки, но тези, които докладват 0% измами или нередности. А, можем ли да вярваме на подобни цифри? Ако това е истина, то а, светът е прекрасен. Това означава, че в тези държави не се правят никакви измами, но мисля, че нашия опит а, е доказал, че подобно положение е нереално. Е, така че искам да задам един въпрос на комисията. Комисията направи ли предложения относно надежността на а, данните, които се предоставят от държавите членки. Уповавате ли, стъпвате ли на някои анализи или изследвания, както каза господин Филакакис, направени сред общественото мнение? Може би ние можем като Европейски парламент да поискаме от държавите членки различни видове информации от различни е, източници, за да разполагаме наистина с надежна информация. Да знаеме дали кораба се върти на място или върви напред господин Оди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин комисаря за този доклад. Той е изключително важен. Бих искал най-напред да ви благодаря за това, че сте направили разграничение между нередностите и грешките. Тези две понятия са съвършено различни борбата с допусканите грешки се подчинява на съвсем различни правила от тези, на които се подчинява борбата с измамите. Знаем, че измамниците не правят грешки, така че благодаря ви за това, че сте направили това разграничение в доклада. Аз съм малко изненадан от тези големи вариации, които виждаме в доклада. В доклада се стига до заключението, че са намалели а, измамите. За да съм сигурен, че правилно съм разбрал, потвърдете ми, господин комисар, това е свързано с информационната система, така ли? Защото за периода 2000-2006 година имахме а, доста измами, които изникнаха едва през 2009-2010 година. Сега имаме доклад за 2011 и се казва, че има намаляване на докладваните измами. Така че, може би системата е такава, но след като ви изслушах, останах с впечатлението, че в крайна сметка има по-малко измами при управлението на бюджета на Европейския съюз – и ако правилно съм разбрал, това е свързано само с промяната на програмирането и на системата. Така че искам добре да разбера дали това намаляване, което се вижда в доклада, е свързано просто с формата или имаме промяна по същество. Ако промяната се дължи на формата, може би има някакви техники, които аз не познавам, защото не съм специалист, може би по различен начин се разбиват нещата в зависимост от различните а, сезони и така се разглежда освояването на европейския бюджет и оттам се определя и броя на измамите. Бих искал да ви направя едно предложение. Бих искал да разполагам и с статистики относно постановените присъди, защото след като бъдат докладвани измами, нередности. Имаме тук някакви цифри относно събирането на вземанията, но нямаме никакви данни относно постановените присъди колко глоби, колко налагане на лишаване от свобода, колко условни присъди са постановени. Бих искал да знам какво се случва с тези престъпници и кои са те. Държавни служители, политици, счетоводители, аудитори ли? Наистина бих искал да разполагаме с статистически данни относно измамниците и постановените присъди. В крайна сметка имаме ли а, разследване на измами, които в крайна сметка приключват с а, присъда, а, с а, присъда така наречената липса на престъпление поради недостатъчно доказателства. Така че на ниво Европейски съюз наистина трябва да се запитаме как стоят нещата с поделеното управление. Да, в доклада виждаме, че тук не говорим за прехите разходи, защото за прехите разходи имаме малко докладвани измами и те се отнасят до малки суми. Но а, какво се случва с а, областите на споделено управление? Значи имаме процентна грешка процент на нередности. Имаме трудности с одита във връзка с поделеното управление. Така че, мисля, че е крайно време да сложим край на споделеното управление. То беше необходимо добре функционираше на времето, когато имахме 5 или 6 държави членки в Европейския съюз, когато всички искахме да имаме работеща европейска администрация. Но сега, като погледнем проблемите, пред които сме изправени, се питам колко ни струва това споделено управление. т.е. каква е ефективността на този метод? Какви, какъв е процента на грешките? Всичко това трябва да бъде установено. Необходимо е да имаме и някакъв финансов орган, който да се занимава с финансовите аспекти на управляването на бюджета. Имаме доста проблеми с хазната и нашите министри на финансите не успяха в рамките на споделеното управление да вземат предвид и националните хазни. Значи имаме 8 милиарда, които ни липсват и които никой няма да заплати, което означава, че в рамките на споделеното управление Европейския съюз не може да разплати сметки, които трябва да плати. Трябва да ни е срам, не можем да платим това, което трябва да платим. И министрите не можаха да отпуснат тези 8 милиарда, е, като казаха през 2013 ще платим фактурите за 2012 година. Благодаря за този доклад във връзка с измамите, защото той ще бъде един допълнителен елемент, който ще ни позволи а, е, да имаме още един довод, който да вземем предвид, когато изготвяме новото а, е, управление на финансите на Европейския съюз. Разбира се, когато дойде времето за това. Тогава ще може да. А, е, разберем истинската цена на споделеното управление и да установим дали то е ефективно или не. Благодаря, господин Оди. Uh, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко за ДДС. От самото начало ДДС е сред най-важните собствени ресурси на Европейския съюз и а в бъдеще също може да придобие този статут. Прочетох, че Европейската комисия работи за създаване на постоянен форум – а, а, за да може да се разработят а, различни способи за обмен на информация, мнения за това как може да се стигне до собствено събиране на собствени средства. Всичко много добре, но аз се питам защо до сега не се направи това. Това е един лесен обект за измами а, и трябваше по-рано да се започне. Каква е причината сега точно или чак сега да се започва и доколко сте напреднали? Благодаря, господин Малдер. Сега давам думата на господин Шемета да отговори на така поставените въпроси. Благодаря ви много. Разбира се, въпросите са много разнообразни и е, се получи една много богата на теми дискусия, за която аз благодаря. Може би е добре като начало да започна с още няколко цифри. Също така е, е, един от първите въпроси беше защо има такива флуктуации в стойностите. Аз се опитах е, при изложението си да поясня, че при управлението на европейските средства имаме тъй наречения ефект на цикличността отчитаме, че това са системи за управление и контрол, които работят на по-дълги периоди и когато сме в година, където се приключват програми, се задействат всички съответни контроли. Това стана и 2010, когато приключваше програмен период, започнал от 2006 година. И това естествено доведе до а, повишаване на броя на докладваните нередности и измами. Сега този а, програмен период а, приключва. Така стойностите за 2011 не се не носят в себе си никакво отражение от предходният програмен период. Това до някъде обяснява нападна, на, спада на а, случаите на установени нарушения, но т.е. системен е въпроса, многогодишни системи за управление и контрол. Освен това, трябва да се отчитат и плановете. Планът, примерно, за кохезионната политика се бе такъв и той доведе до своите резултати и подобри а, положението по отношение на борбата с а, измамите. Сега по конкретни теми. Може би имаше и конкретни въпроси за това какво трябва да се направи, за да подобрим а, това положение. Според мен сме на етап, а, когато се представят редица много важни инициативи. Госпожа Гресле каза инициативата за защита на финансовите интереси посредством средствата на наказателното право. Трябва, разбира се, да си даваме сметка, че съгласно действащото законодателство ОЛАФ има административна функция и извършва а, своите разследвания по административен ред. Наказателните санкции не са хармонизирани, защото дори няма еднакви дефиниции за наказателните санкции. Това е част от проблема. Затова аз мисля, че е много важно да се постигне бърз напредък. Аз върнах неодавна от Германия, там с германските власти обсъдих този въпрос, защото мисля, без подобен род законодателна база е много трудно да се постигне напредък, особено по отношение на последващи наказателни действия, разследване и така нататък. 42% мисля са случаите, които Олаф е предал на съответните съдебни органи в държавите членки, които да продължат да работят по съответния ред по тях. Това е едно. В момента работим за бъдеща, бъдеща инициатива за бъдещата фигура на Европейският прокурор а, и евентуално тогава би имало а, случаи на наказателно преследване на европейско ниво. Вице-председателя през, предложи тази инициатива, тя 2000, ще, юни 2013 ще се гледа. А, а, разбира се, документите се предвиждат. А, а, парламента също има ценен принос и роля в това отношение. И аз също застъпвам вашата теза, че е необходимо да се подобри ефективността от дейността на ОЛАФ. За това, което казахте като докладчик за разликата в моделите на отчитане, на докладване, които евентуално биха а, обяснили някои от разминаванията. Тази година а, също имаше такива въпросници, формуляри се разработват а, обменя се по този начин информация и това е, е добра възможност, за да може е, на, от друга държавите членки да се учат и ако има удачни практики, те да се е, разпространяват. Е, нашата цел е да продължим по този начин, защото така ще можем е, много по здълбочено и в по-детайлен план да е, решаваме конкретните е, въпроси. Що се отнася до срещи, организирани с представители на държавите членки. Като говоря в по-общ план, бих казал, че можем да засилим допълнителната стойност и полза на тези срещи, като помолим държавите членки да се включат в тези дейности в областта на борбата срещу измамите. И аз настоявам пред моите служби тези наши срещи да водят до такъв именно резултат. Госпожа Гресле също така а, постави въпроса за Франция и други държави, които отчита доста ниски нива на а, докладвани е, нередности. Аз съгласен съм за вас, затова и нашите служби и ОЛАФ работят двустранно с съответните държави членки. В момента работим с, с Франция може би, ако искате, госпожо Гресле, ще ви обясня в двустранна среща какво конкретно правим, но ние решаваме тези въпроси в формат на двустранни контакти с съответната държава членка, за да можем да разберем съвсем ясно дали в... на какво се дължат тези ниски нива, докладвани а, от държавата членка, защото наистина има много ниски нива на нередности или защото има някои слабости в системата на докладване. Що се отнася до различните а, срокове, е, ние трябва да обясним това на държавите членки, защото а, ние посочваме е, срокове, основавайки се на законодателен акт. И, а, ние бихме могли да, да представим и на вас повече информация, ако я получим съгласно законния ред. Не можем да искаме от държавите членки да ни предоставят повече, отколкото се изисква по нормативната база. Бе поставен въпроса а, относно корупцията и, и бяха посочени конкретни проучвания на тема корупция. Съвсем ясно трябва да бъде, че по-голямата част от дейностите в тази сфера а, трябва да се предприемат от държавите членки. А, в Европейската комисия миналата година, ако не греша, е, излязохме с едно съобщение по въпроса за корупцията и въведохме това като показател в отчетността на държавите членки. Като начин да получим, как да се каже, по-обективна картина, да можем да направим съпоставки между държавите членки, един вид да, да откроим някаква някакъв модел, еталон, което да тласне държавите членки да подобряват съответно нормативната база на национално ниво, защото никой не иска да се окаже водещ в тази точно класация. Що се отнася до проучванията, осъществявани от ОЛАФ? И че те, повечето от тях, се започват по сигнали. Съгласен съм. Това е проблем. Обеден съм, че е, с осъществяването на реформа в областта на ОЛАФ, е, приемането на регламента за ОЛАФ, ще може повече е, в по-голяма степен неотността, е, дейността на ОЛАФ да се насочи към дейности по собствена инициатива защото ако някой докладва или отчете или подаде сигнал, че нещо не е наред в някаква област, сфера или държава членка, но, а, трябва да се провери. Но аз мятам, че при една по-добра аналитична работа, е, анализ на цялостната информация, Олаф би е, могъл да инициира собствени разследвания и това би следвало да има предимство а, в а, дейността на Олаф в бъдеще. Сега по отношение на подаващите такива сигнали. И доколко може да а, се разчита на а, тези сигнали, на верността им не е лесно да се отговори и обясни а, темата. Ще кажа, че комисията ще има инициатива, насочена към подаването на сигнали. А, възнамеряваме да приемем вътрешна стратегия преди края на тази година. По въпроса и аз мога да кажа, че съм убеден, че ще изградим всички необходими условия, които да гарантират пълна защита на подаващите сигнали от към последващи а, действия, насочени против тях, заради това, че са сигнализирали за нередност. Това ще е част от нашата вътрешна стратегия за сигналите. за господ... въпросите на господин Оди за споделеното управление и неговата идея това да се е, преобразува в пряко управление. Вижте, предвид на ограничените средства, с които разполагаме в нашите институции, както и поетите ангажименти, на Европейската комисия и на други е, институции да съкратят служителите си до 2017, ако правилно си спомням крайния срок, с значителен процент служителите си. Това струва ми се е невъзможно, защото има много хора, в държавите членки, които се занимават с управление на средства, които са под споделено управление, с контрол върху тези средства, тяхното освояване. И ако комисията осъществяваше това пряко, това би предполагало огромно увеличение на персонала. При сегашната ситуация, очевидно, това е абсолютно невъзможно. За това трябва да работим за подобряване на споделеното управление. И в отговора ни на доклада на Сметната комисия казахме, че е много важно а, да и в съответната нормативна база а, това да е заложено нормативната база на освояването на кохизионните фондове е особено важно и там се въвеждат и принципи за предварителни условия, а, за които остават валидни и а, мисля, че това значително ще подобри ситуацията с споделеното управление да, а когато се и сменя нещо в системата, трудно може да се предвидят промените а, и как те ще се разгърнат. Сега по отношение на другия въпрос на господин Оди за статистиката, статистическите данни и така нататък. Ние предоставяме данни, които се предвиждат предвидени в нормативната база и това е основната част от доклада. Съгласен съм, че би било интересно да се види какви са крайните резултати от тези започнати разследвания. Можем да обсъдим с държавите членки дали биха ни предоставили подобен род информация, но това би могло да стане само на принципа на доброволността, защото в нормативната база не е заложена разпоредба такава информация да се предоставя а, като част от докладването. А, що се отнася до а, системата за управление на нередностите СУН, а, въпросът беше колко добре се използва тя. Трябва да отбележа, че все повече държави членки използват системата по високо ефективен начин, но все още има някои държави членки, които не я не се възползват пълна степен от възможностите, предоставени от системата за управление на нередностите, за установяване на нередности. И по време на тези двустранни контакти, за които споменах, ние се опитваме да обострим вниманието на държавите членки, за те, е, да им е, припомним, че има такива възможности в системата и да е, ги помолим да я използват е, ефективно. Мисля, че отговорих на всички въпроси, надявам се. Е, а, че обхванах а, всички питания, които бяха част от а, това обсъждане. Много ви благодаря за този дебат. Както каза госпожа Гресле, разбира се, а, когато цифрите са по-добри, винаги има въпроси защо са добри. А, ако те са по-лоши, пак комисията го отнася, защото има влушаване на ситуацията. Просто ситуацията тази година е по-добра и искам да повторя още веднъж. Разбира се, е, ефекта на цикличността се отразява, но струва ми се е важно да признаем, че има подобрения, които бяха въведени и по препоръки също и на Европейския парламент. тоест, ако погледнем нещата в контекста на финансовите рамки, в една по-широка перспектива, виждаме, че е, като цяло имаме снижаване на финансовите нередности, отколкото а, при предходни периоди. Мислим, че се движим в добра посока. Трябва да се подобряват нещата колкото може по-бързо, но е важно и съвета и парламента да приемат законодателни предложения, които се подготвят в тази посока, а ние в момента подготвяме редица важни неща в тази насока. Благодаря, господин а, комисар, а, че отговорихте на нашите въпроси за този важен интерес. По какъв начин по-добре е да защитаваме финансовите интереси на общността. Ще помоля сега докладчика да а, приключи, но госп... господин Вон, как предпочитате? Аз предпочитам съвсем накратко да кажа няколко неща. Мисля, че господин комисара добре представи темата. Той представи подробно отговори на много от въпросите. Искам само да повторя, че ние трябва да приветстваме подобряването на положението за, по отношение на нередностите и аз смятам, че ако се чудите каква е причината, трябва да видим а, какво е довело към тези подобрения, за да може и в бъдеще да ви подобряваме цифрите, а не да се съмняваме в това подобрение. А, подобряване на механизмите и по-голямо уеднаквяване, може би, на методиките, а, защото просто няма смисъл всеки да отчита нещата по собствен начин и да, трябва да се направи нещо бързичко по този въпрос. Интересно ми беше, както и много колеги попитаха, как можем а, да подобрим а, а, от една страна а, бюджетите приходи и разходи, а от друга страна и процента събираемост на неправилно изплатените средства. И а, благодаря на колегите за зададените въпроси. Благодаря на комисара за отговорите. Благодаря ви, господин Вон. Господин комисар, благодаря. А сега господин Кеслер за, 12, за а, доклада за ОЛАФ за 12-та година. Well, Благодаря. Разбирам, че не разполагаме с много време, така че ще направя няколко коментара и след това ще отговоря на въпроси. Първо, е, видяхте какъв е доклада. Виждате, че, че той е пълен с а, таблици. Целта беше той да бъде по-достъпен, по-лесен за разбиране, по е, лесен за четене. Е, миналата е, година започнахме процедура по реформиране на службата и въвеждане на нови процедури за разследване от 1 януари 2012 година. Трябва обаче да се спра на някои по, така по-значителни данни, които а, могат а, е так, така да бъдат а, да дадат почва за дискусия. Може би не съвсем за заключение, но поне за обсъждане. Първо, както виждате, през 2011 година ние сме получили повече от е, хиляда сигнала, които могат са могли да се превърнат в е, разследвания. Това е историческа цифра. И това а, е, просто показва, че тенденцията е стабилна и се развива а, прогресивно. И през 2011 година, нали, как, как, както казах, постигнахме а, исторически рекорд и смятаме, че за 2012 година ще надхвърлиме тази бройка с повече от 30%. Така че най-вероятно ще получиме около 1300 сигнала. А, това, това е едно доказателство за начина по който Олаф бива възприеман от обществеността, от нашите партньори, а, както и ще бъде просто едно доказателство за доверието, което ни се оказва и за водене на разследвания. А, в доклада виждате и някои от вас вече го споменаха, че има и друго, друга интересна а, тенденция Това, са, е, това е увеличаване броя на сигнали, които са предоставени от е, частния сектор, фирми, граждани, е, анонимни източници и намаляване на информацията, на обема на информация, предоставена от е, е, така наречения публичен сектор, органи, е, служби, европейските институции. ще видим дали тази тенденция ще се потвърди за 2012, но мога да ви кажа, че е, от една страна това е, ни насърчава, кое, защото означава, че просто Олаф е вече много по-позната, има е, имидж чрез, сред обществеността и, и, и след като вече, вече а, на извършваме едно, едно така, един анализ на по държави, по институции. А, информацията, която постъпва при нас, се обработва и всеки един сигнал води до а, отваряне на досие. Освен това, Както виждате го в доклада, 100, над 180 разследвания са започнати мината, миналата година на основата на принципа на субсидиарност. Разбира се, не може да се води разследване по всеки един сигнал, който постъпва, защото не всеки сигнал и не, не всяка информация се оказва а, достоверна или а, достатъчна. Но всяка година броя на разследванията се увеличава и мога да спокойно да кажа, че през 2012 година най-вероятно ще е, постигнем, ще отворим рекорден брой. Е, ще започнем рекорден брой разследвания. До, до октомври тази година вече те са над 260. Тоест, в момента наистина работим с максимален капацитет, дори може би го и понахвърляме. Е, включително и на брой сигнали, получена информация и брой започнати разследвания. Виж, виждате, че в миналогодишния доклад е, е има и още един, един рекорд. И той е свързан с възстановяването на сумите. Миналата година наистина отбелязахме рекорден брой възстановявания. Те са над милиони и милиони. Но но ако, ако, ако, ако погледнем само а, случая с Италия, то наистина има рекордно въз... Въз... И тези суми са а, и възстановени от институциите, т.е. те са вследствие на започнати и проведени разследвания. Това са всъщност реалните резултати постигнати от ОЛАФ в борбата за защита финансовите интереси на Европейския съюз и е, просто е, резултатите са много по-значителни, отколкото е, административните разходи, които са е, направени. Миналата година постигнахме и още един е, е рекорд. Става дума за е, присъди, произнесени присъди в е, държавите членки и броя на лишените освобода лица в държавите членки следствие разследванията на ОЛАФ. Това може би така не е, не е чак толкова елегантно или... Но в крайна сметка след, след като са открити случаи на измама, трябва и да се, да, трябва и да се реагира. Така че и това е още един, още един а, рекорден резултат, който сме постигнали. И още две неща. От гледна точка на провежданата политика. Що, и от гледна точка на капацитета на разследване и от гледна точка на провеждане на политиката. Също отбелязваме рекорд. Тоест, ние участваме в пряко или не, не винаги като лидери, разбира се, в изработването на, на правила и в начина по който се изработва и провежда политиката. 10, директива 1073 из, изра, директ, в подготовката на директивата за тежките престъпления. за наказателно-правните мерки за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и продължаваме да работиме а, съвместно с другите институции. Продължаваме също да работиме по законодателството за борба с фалшифициране на еврото, а, за взаим, взаимопомощта в областта на митническите служби, т.е. ние е, из, израбо, изработихме проекто план за действия за борба срещу трафика на цигари и тютюн по източната граница на Европейския съюз. Е, на основата на е, документите на комисията относно трафика на цигари в Европейския съюз защото това е една много задълбочена работа. Така че Така че използваме капацитета си мащабно, изцяло, така както никога не сме го правили до сега, за провеждане на разследвания, за изработване на законодателството. Просто сме разгърнали своите е, сили и своите, своя капацитет изцяло. И последно, има и един така наречен отрицателен рек, е, рекорд. Става дума за намаляването на личния състав на ресурсите на е, ОЛАФ. Като и ние, както практически всички служби на комисията, трябваше да се разделиме с 2% от е, ресурсите си, т.е. разполагаме с по-малко човешки ресурси в областта на разследването. Т.е. по-малко хора работят и извършват повече е, разследвания. Разбира се, предприели сме мерки, за да можем да работиме по-ефективно, но... но като цяло трябва да кажа, че цифрите наистина доказват, че има повече доверие в ОЛАФ. Благодаря, господин Хеслер, за това интересно изказване. Има ли някой да да зададе въпрос, някой, който да иска да зададе въпрос или да направи коментар, тъй като не разполагаме с много време. Докладчика, после госпожа Гресли. благодаря, госпожо председател. Тъй като нямаме време, ще бъда кратък. Първо бих искал да благодаря на генералния директор на ОЛАФ за тази реч, а, що се отнася до темата, не винаги е лесно тя да бъде представена по интересен начин, но ме се струва, че вие сте го направили в доклада, тъй като той е лесно разбираем, за което ви благодаря. Тази сутрин казахме, че трябва да се намалят измамите по отношение на разходите. А, това е много важно. Чухме и примери с приходи от контрабанта на цигари. Така че това е важно за всички ни. Към 80% от а, сезираната, от около 80% от печалата при сезирането на контрабандирани цигари отива за държавите членки. Взехме предвид и годишния доклад на Сметната палата, в който се казва, че трябва да се вземе мерки в областта на политиката за обществените поръчки. Знам, че ще има нови предложения в областта на обществените поръчки. Дори в момента Европейския парламент ги разглежда, а може и да ги гласува до края на годината. Така че, за да съм крата, госпожо председател, ще задам няколко въпроса на генералния директор. Първият е общ въпрос. Вие упоменахте увеличената работа за персонала, което означава, че трябва да има пренареждане на приоритетите. Въпросът ми е следният. Какви мерки считате, че трябва да бъдат взети, за да се намалят измамите? Тоест, ако трябва да изберете два или три приоритета, кои ще бъдат те? Кои ще бъдат те, за да имат най-голямо значение за намаляването на нередностите в Европейския съюз? На второ място – по-настоящем 75% от сигналите идват от частния сектор. В доклада се казва, че едно от пет досиета са разследвани. Въпросът ми е, какви са механизмите, които Олаф използва, за да реши кои а, сигнали са дълновидни и по кои да има разследване? Третия въпрос а, във връзка с контрабандата на цигари – нещо, което упоменах и по-рано. Това е много важно за Европейския съюз и за държавите членки. Та въпросът не е как може да се подобри ситуацията в това отношение, контрабандата на тютюни на цигари така например засилване на контрола или нещо друго. Възможни ли са евентуални синергии между това, което прави ОЛАФ в рамките на различните програми, но и съчетаване с действията на комисията и на държавите членки? Могат ли всички тези институции и дейности да бъдат обединени така, че да доведат до намаляването на контрабандата с тютюни цигари? И накрая, Не мисля, че генералният директор се спря на това. Не виждам някакви радикални мерки. Така, например, презумпцията за невинност. Вие работите и с други агенции. Та въпросът ми е, Считате ли, че предложенията за реформа са достатъчни, за да може вие добре да си свършите работа в Олов? Благодаря, казва председателят госпожа Гресле. Сега заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Три въпроса към генералния директор. Благодаря на господин Кеслер за този доклад и за неговото представяне. На страница 11 виждам, че се казва 29 и 1. 29 и 1 месеца. Малко по-нататък се говори за 22 месеца. Бих искала да попитам коя от двете цифри е вярна и защо средната продължителност между 2010 и 2011 година се е увеличила. Тоест, има две страници в доклада, които а, е, говорят за две различни неща. Това е първия ми въпрос. На второ място. Вие сте преструктурирали Олаф. Като в някой от службите има персонал, който не е компетентен по отношение на разследванията. Така че как тези лица разследват, ако нямат съответните компетенции. Има все повече и повече жалби, които се подават срещу Олаф, така че бих искала да чуя вашето мнение по въпроса. На трето място фалшифицирането и контрабандата на цигари. Знаем, че с делото Али разбрахме, че има връзка между Европейската комисия и тютюневата индустрия. И много често виждаме логотата на двете а, институции, на ОЛАФ, например, и на тютюновата индустрия едно до друго. Така че какво мислите по този въпрос? Следващия оратор ще бъда на много кратък, каза господин Скила Какис. Комисарят Шемета спомена, че Той счита, че трябва да вървим в посока на наказателно-управни санкции. Така че приканвам Олаф да помисли и да излезе с предложение в това отношение. Това е въпросът ми а, за днес, но това ще бъде и въпросът ми на следващия а, път, когато се срещнем. Благодаря, казва председателката. Сега да чуем госпожа Андреасен. Андреасен. Благодаря, госпожо председател. Говорихме преди няколко седмици за процентна грешка от 3,9%. Попитах господин Шемета дали се чувства удобно с, с оглед на тези нарастващи проценти на грешки. И той каза, че има 1,2% събираемост на вземанията, които трябва да бъдат взети а, предвид в съотношение с тези 3,9%. Въпросът ми е следният. Казахте, че общия процент на събиране на вземето е 691 милиона евро. А, за колко годишен период говорим тук? В рамките на какъв годишен период са събрани тези вземания, за да се а, вземе предвид и как това се отразя на годишния бюджет? Благодаря. Господин Кеслер, бихте ли могли да отговорите накратко? Заповядайте. Ще се опитам да бъда кратък. И така, как определяме приоритетите при започване на разследването? Грубо казано, по една пета от сигналите се работи. Да, това не е отразено в доклада защото в доклада говорим за 2011 година. А аз взех поста си през 2011 година и както вече казах, през 2011 започнахме вътрешно преструктуриране на работата, като нова и метод на работа ще започне да се прага през февруари 2012 година. Една от основните промени се отнася именно до начина на подбор и а, начина на определяне на приоритетите относно започването или не започването на разследване. През 2011 година до февруари тази година а, въпросът беше оставен на звеното по разследвания. Така че не цялата служба ОЛАФ участваше в определянето на това дали да се започне разследване или не. От февруари 2012 година имаме специална служба за подбор. В тази служба по напълно прозрачен начин се получава входящата информация. Тази информация се предоставя на генералния директор, след като, разбира се, е бил упражнен известен подбор – и се започва разследване на базата на писмени прозрачни критерии, които са публикувани на нашия вебсайт. Разбира се, става на първо място се взима правит компетентността, тъй като ние не винаги сме компетентни. Разследване се започва само ако има основателни подозрения за извършена измама или престъпление и на следващо място се взема предвид и принципа на субсидиарност. Тоест, започва се разследване само ако има някаква допълнителна полза от разследването на равнище ОЛАВ. В противен случай изпращаме информацията на националните компетентни органи. Както казах обаче, броят на започнатите разследвания се увеличава. По въпроса за контрабандата с цигари. Може би с един отговор ще отговоря на госпожа Гресле и на докладчика. Отново повтарям, чрез преорганизирането на нашата служба, а именно февруари 2012 година, 2012 година. Та, чрез това преструктуриране на ОЛОВ, ОЛОВ, ние преструктурирахме фактически и различните служби, които се занимават с разследването. Тоест, вече имаме специална политика в това отношение. Що се отнася до цигарите, това означава, че предишната служба, която се занимаваше с този въпрос – преди се занимаваше с изковаването на политиката на ОЛАФ в това отношение и разследванията. Сега имаме две различни служби. Тези, които се занимават с разследванията на контрабандата с цигари, не се занимават с коването на политиката в тази област. Имаме две различни служби. По този начин не се стига до объркване на ролите на двете е, служби. През последните две години много беше направено в това отношение. Тази година, както и през 2011 година, Имаме план за действие за контрабандата с цигари на източната граница. Сега се засилва тази инициатива. Имаме съобщение, изготвено заедно с комисията. Разбира се, ние сме служба на комисията. Излязохме с съобщение по отношение на контрабандата с тютюн в цяла Европа. Това е важна инициатива както за комисията, така и за държавите членки. Надяваме се съобщението да бъде одобрено през пролета на следващата година. Въпросът с контрабандата е много важен, така че работим по него заедно с държавите членки и а, държавите членки наистина се ангажират сериозно в това отношение, защото целта ни е обща. Така че съм напълно убеден, че въпросната инициатива ще доведе до добри резултати, а именно по-добра защита на държавите членки в Европейския съюз по отношение на контрабандата с тютюн. Не зная дали. А, правилно разбрах въпроса на един от ораторите. По член... Не е ли? По член 723 Струва ми се, че а, вашето предложение е добро. Ние също сме допринесли за него. То няма да има голямо влияние върху а, работата и вътрешните процедури на ОЛАФ, защото ние сме възприели по-голямата част от предложените промени. А по отношение на спазването на човешките права в рамките на разследването, това вече се прави и бе направено от 1 февруари 2012 година, когато влязоха в сила и новите процедури по разследване в ОЛОВ. Така че наистина се надявам и искрено бих искал тази инициатива да бъде одобрена скоро от парламента. Наистина приветстваме я но вече сме предприели някои действия, които са залегнали в нея. Така че тя няма да доведе до големи промени за нас. Истинското предизвикателство за нас е бюджета и неговото съкръщаване – Олаф не само няма да има повече персонал, но бихме желали, ако може да не се намалява сегашния му капацитет. Както вече казах и на последната ни среща, комбинирания ефект от новите процедури и изисквания по смисъла на новото законодателство и увеличения брой входящи сигнали, т.е. искания за работа от страна на ОЛАВ, води до следното. Ако вземете предвид всичко това, ще видите, че ние наистина се страхуваме за бъдещето, така че аз съвсем скромно бих искал да ви помоля вас, уважаеми господа депутати, да ни помогнете. Да, знам, че трябва да приключвам, но исках да отговоря на госпожа Гресле по въпроса за продължителността на разследванията. Има само една цифра в доклада – и тя е на страница 17. Средна продължителност на разследваните от миналата година 22,5 месеца. Това е средната продължителност на разследванията. Това е друг рекорд. Е, не исторически. В миналото разследванията ни отнемаха повече време, но ако погледнете, ще видите, че имаме и бележка под линия тук, която не е толкова ясна, но все пак я има. Целта беше да имаме по-лесно четим документ и по-прозрачен такъв. Както казах, за първи път в бележка под линия ние включваме разследванията, както и текущите разследвания. Тоест не само приключилите, но и текущите разследвания са включени. Защото може просто да си държим досиетата по разследванията в шкафа и без да ги затваряме и така в статистиката щяхме да имаме по-малък брой приключили разследвания. Ние обаче сме ви дали цифра която е реална, защото сме включили тези, които са текущи в момента. Така че в доклада, който имате пред вас, сме взели предвид наистина средната продължителност на всички започнати разследвания, а не само разследванията, които са приключили. И това обяснява защо средната продължителност е малко по-дълга. Не бих могъл да кажа, че тази година имаме значително намаляване в това отношение, но имаме по-добро разследване, може да искаме повече разследвания, може да имаме по-добри разследвания и как да стане всичко това с по-малко персонал. Струва ми се, че е малко трудно. Но към момента се оправяме. Господин Скалакакис не поиска отговор на въпроса си на госпожа Андреасен бих искал да кажа, че ще отговоря, когато разбера по-добре въпроса и защото наистина не ви разбрах много добре, но ще ви предоставя цялата информация, която искате. Благодаря много, господин Кеслер. Ако докладчика няма нищо против и не иска да се изкаже, с това приключваме трета точка от дневния ред. Благодаря много за участието в дискусията. Преминаваме към електронно гласуване. Точка 7, доколкото знам, ще бъде подложена гласуване първо, защото госпожа докладчика трябва да тръгне. И така, госпожа Ортис, доклад за реформа за общата организация на пазара на вино, актуално състояние. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето,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 Край на гласуването. Приема се. А по процедурата, господин Абрандес, може ли да гласуваме по 17 параграф по разделно? Не само за изменението, а самия параграф. Ако докладчика няма нищо против, Нямам проблем, но 17-та точка предлага само една възможност за гласуване, така че няма как да се раздели. Не разбирам въпроса. Господин Брандес, бихте ли обяснили? Да, имаме параграф 17 и имаме към него изменение, което също е номер 17 и за това а може би се объркваме. Първо бих искал да гласуваме а, самия текст на параграф 17, преди да гласуваме изменението. Аз бих предпочела да остане така както е. Имаме просто част 17, защото 16 има подточки, но 17 е едно общо, така че бих искала да остане така. Госпожа Гресле. Става въпрос за предложение за изменение на параграфа и е малко странно. Е, та трябваше да се предложи за заличаване. Споделя мнението на докладчика. След като гласуваме параграф 17 и отпада изменението, нещата се променят изцяло в изменението всъщност има нов текст, който ще измени или ще замести абзац 17. Добре, имаме си списък за гласуване, по който работим. Измене 17 за, против, въздържали се, приема се. По окончателно гласуване ще се проведе електронно. Край на гласуването. Приема се. Честито на докладчика. Следващата ни точка е моя доклад по програмата Hercules 3 за насъчай действия в областта на защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Първо изменение за против въздържали се. Приема се. Група 2 за против въздържали се. Приема се 32 на господин Гара оттеглено, 5 за, против, въздържали се, приема се 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6, 34 и 7 по-отделно. 6 за, против, въздържали се, приема се 34 за, против, въздържали се, приема се 7 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Тогава бач 9 пада, бюджет 10 за, против, въздържали се, приема се, 40 за, против, въздържали се, приема се и 41 за, против. Моля за електронна проверка да направим по измене 41, край на гласуването. Отхвърля се. 42. Оттеглено. 43. За. Против. Въздържали. Приема се. Бачи 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 40... 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. Бюджета 13 за, против, въздържали се, приема се. 46 пада в такъв случай. Пак на бюджетна комисия 14 за, против. Моля за електронна проверка за предложението на бюджетна комисия номер 14. Край на гласуването. Приема се. 47 за. Не ви виждам ръцете. За, против, въздържали се, приема се. Бюджет 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 48 оттеглено. Компромис А в две части. Първа част за. Да гласуваме електронно за проверка за първата част на компромис А. Край на гласуването. Приема се. Втора част на компромис А. За. Пак електронно. Не, мисля, че е ясно, ясно. Приема се. 14 49-50 пада. Сега минаваме към изменението на газелените. За против въздържава се приема се. За против въздържава се. 51 за против въздържали се приема се. 43 за против въздържали се приема се. Бач 18 за против въздържали се приема се. 45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 против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 оттеглено. Бюджет 3 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 5 за, против, въздържали се, социалистите. За ли сте или против? А, нека да проверим бюджет 5 електронно. Край на гласуването. Бюджет 5 приема се. Бюджет 6 за против въздържали се приема се. Едно за против, въздържали се, приема се. 26 е оттеглено, 27 за, против, въздържали се, приема се. 22, 2, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 7 пада. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се.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 Да, извинявайте за още един електронен електронно гласуване. Трябва да гласуваме законодателното предложение. Край на гласуването. Приема се. Следващията следващият доклад. Бих искал да благодаря на всички до докладчици в Сянка за ценното сътрудничество. Знаете, че в края на годината напускам парламента. Някой друг ще, ще продължи по, да работи по тази тема. Госпожа Маковей всъщност от НП, така че а, а, ако имате някакви възра, възражения, а, тя да води преговорите на основата на тема на текста, който беше прият, като преговорите ще се водат със съвета. Благодаря ви. Сега следващия доклад, доклада с специален доклад номер едно, ефективност на помощта за развитие за Африка на, на Юко Цахара. Сахара. Господин Скалакакис иска да каже нещо. Може ли да гласуваме 7 и 8, а останалите просто като блок, защото струва ми се, че можем от 1 до 12 да гласуваме всички изменения блок. Окей, okay. no, Добре. Щом ми може. Едно за против въздържали се приема се. Две за против въздържали се приема се. Три за против въздържали се. Отхвърля се. Така, електронно гласуване по трето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение за заедно с устното изменение господин Оди. Четвърто, устното изменение приема се. Пето, за, против, въздържали се, приема се. Шесто, за, против, въздържали се, приема се. Седмо, Да. против. Нека да провериме край на гласуването. Приема се. Осмо изменение за моля гласувайте електронно по изменение 8 край на гласуването приема се девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето. Край на гласуването. Приема се. Десето за всъщност десето, 11, 12 може да ги гласуваме анблок. За, против, въздържали се, приема се. Сега изменението на 9. 2 приема се. 3 за против въздържали се приема се. Четвърто разделно гласуване. Първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против приема се. Искате да проверим. 9-5 за против въздържали. Нека да провериме Изменение на 9 номер 5. Край на гласуването. Приема се. 6 и 7 вече са покрити. 8 са против въздържали се. Приема се. Сега целият проекто доклад с измененията. Край на гласуването. Приема се. Поздравявам господин Стас точка 6. Доклада на господин Оди. Искате ли думата господин Оди? Госпожо председател, след като се консултирах с колегите, предлагам да гласуваме онблок, освен изменението АФЕТ номер 7, ако сте съгласни. So, Добре. От 1 до 10, значи, амблок. 1 до 10, за, против, въздържали се, приемат се. Първо изменение, за, против, въздържали се. Нека да проверим, не беше много ясно. Край на гласуването. Приема се. И сега проекто доклада електронно гласуване. Приема се. Поздравявам докладчик. С това приключваме електронното гласуване и продължаваме с следващата точка от дневния ред. Точка 8. Посещението на делегацията на пристанищата Антверпен и Роттердам. Доклада беше подготвен от секретарията, беше разпратен на членовете на комисията. Ще ви представя доклада. Тези, които не се интересуват от доклада, ще, най-вероятно ще излеза, така че изчакаме една или две минути преди да ви представя посещението на пристанището. Thank you very much. И така, благодаря ви. Първо да искам да благодаря на нашите домакини, на пристанищата Амверс и Роттердам, за това, че ни предоставих много интересна информация. Благодаря на колегите, които участваха. А, нашите собствени ресурси са 30% от всичките ресурси на Европейския съюз и голяма част от тях се генерират от е, пристанища като е, Анверс и Роттердам, които много допринасят е, за формирането на нашите собствени ресурси чрез мита и митнически ставки с няколко думи каква беше целта на нашето посещение. Целта беше да видим как се из... провежда надзора и контрола на тези пристанища. Е, целта беше да видим как на практика се е, осъществява прилагането на законодателството от човешките ресурси. Първия ден обменихме мнение, информация с представители на пристанището от Роттердам, ръководители, администратори. Посетихме терминала, видяхме различните процедури, които се предлагат, какви корекции са били извършени и доколко е постигнат ефективност и в вечерта се срещнахме с представители на тютюнопроизводители, които изразиха своята загриженост от размерите на трафика с цигари и а, тютюн. На другия ден се срещнахме, се, срещнахме с представители на пристанищните власти, органи и администрация на Амверс. По време на заседанието а, получихме подробна информация за а, изземането на дроги, прекурсори и а, цигари Заключенията са следните. Повече допълнителното упростяване на процедурите не трябва да бъде за сметка на контрола като същевременно обаче не се накърняват ефективността на контролните системи, които са въведени по, по места, за да се гарантира наистина ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз, за да се осъществят да се осъществи генерирането на традиционните собствени ресурси, трябва да се прилага а, регламентите, правилата също, също, също вързи, заедно с подаването на декларации и предварителния контрол трябва да се извършва и контрол екс-анте в за, запознахме се с всички методи, използвани за а, а, сезиране на фалшиви фалшификати, фалшиви стоки, борба с а, нелегалния трафик, а, който нанасят ущърп на финансовите интереси на Европейския съюз и смятаме, че комисията трябва да вземе а, необходимите мерки за увеличаване на анализа екс анте и а, и а, предварителния консорт всички, всички членове на, делегации, на делегацията а, дадаха своя принос и бих била щастлива да чуя и вашето мнение по въпроса, ако имате такова. Може би комисията иска да добави нещо, тъй като имаме представител на комисията тук. Имате думата. Благодаря, госпожо докладчик. Ние приветстваме доклада, който е много добър. Отразява добре работата ви през двудневната визита. Както а, хуанските, така и белгийските власти са направили много, за да постигнат залегналите цели. И ние просто се радваме, че можахме да участваме. Съжалявам, че колегата ми не можа да бъде тук днес. Той е на мисия. Аз бих искала да направя един кратък коментар по заключенията, които упоменахте. В четвъртото заключение се казва, че последващия контрол се изпълнява на случайен принцип – на произволен принцип. Струва ми се, че не трябва да а, имаме само произволни а, така, проверки, но трябва да се вземе предвид и анализа на риска. Т.е. проверките да се базират и на това. Благодаря. Казвам се Анте Суърте и съм от Генерална дирекция бюджет. Нашата служба отговаря за контрола на традиционните собствени ресурси. За съжаление, нашия отдел не можа да участва в тази двудневна визита, защото по това време бяхме заети с наши проверки в държавите членки. Нашите проверки се съсредоточават върху същите аспекти, като тези, които а, вие сте засегнали във вашата проверка. Вземаме а, предвид ситуацията във всички държави членки, а, водят се понякога и а, проверки във връзка с а, уравняването на сметките. Това са най-лесните проверки. Изготвихме тематичния ни доклад миналата година на държавите членки в това отношение. Тази година доклада ще излезе през декември. Относно общите заключения от вашата визита – те са традиционни е, заключения, които и ние правим след нашите проверки. Казахте, че е, трябва да бъдат е, опростени митническите процедури, но това не трябва да накърнява възможността на митническите органи да упражняват ефективен контрол. Необходимо е също така да се анализира и риска, и да се засили сътрудничеството в самите държави членки и между държавите членки. Може да се използва и нашата система за автоматичен анализ на риска. Тя също трябва да бъде засилена. Необходимо е също така да се компенсира недостига на митнически персонал и да се засили неговата ефективност. Държавите членки се ангажираха да предприемат необходимите действия, но виждаме, че в някои държави членки а, изпълнението на тази препоръка а, все още не е цялостно. Разбира се, ние отблизо следим дали се спазват нашите препоръки и заключения, които изготвяме след съответните проверки. Наистина се нуждаем от ефективен митнически контрол, защото това е съществен елемент, който служи, обслужва финансовите интереси както на Европейския съюз, така и на държавите членки. Благодаря на комисията, господин Молдер. Само да изразя съгласие с този доклад. Както знаете, преди няколко месеца имаше някакви публикации в българската преса, които поставяха под съмнение интерпретациите на комисията. Аз мисля, че това не може да се свърза по никакъв начин с вас и вашето мнение, за което аз съм за вашия доклад и го подкрепям. Благодаря, госпожа Гресле. Аз исках да кажа само, че оставам с впечатлението, че ние не разглеждаме много внимателно пристанищата, поне от доклада така ми се струва. А, сякаш пристанищата не са много важни, но всъщност а, всички знаят, а, че това е обратното на това, което искаме да постигнем. Според мен е много важно да проверяваме да разберем какви всъщност са клишетата за нашите пристанища и как могат да се преодолеят тези клиширани възприятия. И е важно ние да не допринасяме за формирането и задържаването на подобен а, род стереотипи. И за подобни посещения не бива да се правят някакви стандартни заключения. Благодаря ви. Има ли коментари и изказвания? Благодаря. С това изчерпахме дневния ред за деня. Приятен ден!